вотовете, които бяха проведени днес в късния следобед. Także е, Państwu przypomnieć, Нека да ви напомня, че може да има обяснение на воти в писмена форма. И сега започваме с препоръката на господин Олбрихт и госпожа Тома във връзка с многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Нина Гил е първия оратор. Отсъства господин Иржи Пошписил.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 е, доведе до същинска промяна за е, е, Чешката република. Всъщност това са 80 милиарда чешки крони и те могат да се използват до 2015 година. Ако не беше направена тази промяна, ние, Чешката република, щяхме да загубим губим е, средствата от 2014 година, е, защото е, междувременно нито една оперативна програма не беше одобрена. Е, регламента сам по себе си беше прият доста късно и това е друг проблем. Аз е, е, мисля, че промяната, която гласувахме днес, е много полезна, защото ще даде възможност да се освояват средствата по регионалните фондове. Благодаря. Ψήφισα υπέρ της τροποποίησης του πολιετούς. Благодаря. Гласувах за изменението на МФР 2014 до 2020 председателю, защото това ще ни даде възможност да имаме средства за 2015, които преди нямахме. Това означава, че 400 програми ще продължат да работят. Това означава, че в Гърция ще финансираме програма за намаляване на безработицата, която е стигнала до 26%. Ще можем да извършим работа, която ще даде възможност младите хора да получат заедост. Благодарение на меморандума и на тройката тази безработица достигна ужасяващи нива. Можем да, ще можем да финансираме програми, които ще дадат възможност на гръцките земеделци да направят нещо за увеличаващите цени по производството и посредством фонда за солидарност те ще могат да подпомогнат и своите сметки за а, е, ток. Благодаря. Евхаристо. A teraz в w tym punkcie сет. Благодаря. Приключваме по тази точка. Сега 100 годишнината от е, арменския геноцид. Обяснение на вод по тази точка господин Поспишил е първи. Благодаря, господин председател. Гласувах за тази резолюция. Европейския парламент много говори за човешки права, не само на територията на ЕС, но и в целия свят. Ето защо с пълно право си спомняме това трагично събитие. Първият геноцид на 20 век. Не е достатъчно само да си припомним този трагичен момент от историята на арменската нация. Трябва да създадем възможност за Турция която, между другото, регистрира голям напредък по отношение на схващането за тази трагедия, но Турция не признава факта, че става дума за геноцид. Ето защо аз се радвам, че в резолюцията имаме един член пети, който говори за това, че Турция трябва да получи шанс да признае арменския геноцид и да се придвижи напред. Благодаря, господин Поспишил, казва председателя. Господин Шкрипек. Директора была Туренска виконана пред Ние гласувахме тази резолюция за геноцида срещу арменците. Но Турция, за съжаление, не е признала тази жестокост, следствие на която загиват повече от милион геноцида трябва да бъде признат, за да може Турция да тръгне по пътя на съгласието, на помирението и към Европейския съюз. Турция трябва да разбере, че трябва да изкаже съжаление за това, което е направила е, и да хвърли един успокоен поглед върху е, своето минало. Това е много важно, за да може да е, стане член на Европейски съюз, защото не може да се отрича действителността, защото може да се повторят грешките от миналото. Геноцида на арменците е друго послание. Запада не може да допуска излишни кървави бани на християни. Председателят Михайла Сойдова. Děkuji, vážený pane předsedající. Благодаря, председателю. подкрепих резолюцията на парламента, която призовава за признаването на арменския геноцид. Изразява се и а, желанието за помирение между турците и арменците. Но ние не сме съд. Задължени сме да изразим мнение по такива важни събития. Държавите, които не са го направили, трябва да го направят. Важно е да, да се признае виновния, но от друга страна и да си простим. Германия мина през това, други държави минаха и сега отбелязваме 70-та годишнина най-голямата трагедия в нашата история. И знаем колко усилия бяха нужни да се помирят Германия и Чехия. Искаме и Турция, и Армения да намерят път към диалога. Благодаря ви. Благодаря и Корвин Мики има думата. Micro, Micro. Включете си микрофона, ако обичате. Е, Извинявам се, господин председател. Ние се въздържахме, не знаехме как да гласуваме, защото в Полша няма проблем с циганите. Е, циганите са едни приятни хора, които пътуват насам натам. Извинявайте, каза председателя. Господин депутат, говорим за арменския геноцид. Арменците са един народ, ромите са съвсем друг народ. Вие сте се записал за обяснение на вод за арменския геноцид, а говорите за ромите. Това са две различни нации, казва председателя. Е, вероятно ще трябва да изчакате и да си изкажете, когато ще се обсъждат ромите. Господин Нотис Мария си има думата. Благодаря. Аз е, гласувах за тази резолюция, която признава арменския геноцид. Сега отдаваме дължимото на милионите мъже, жени и деца, които бяха изклани от а, младите турски сили. Сто години изминаха от този геноцид и човечеството все още не е направило достатъчно. Всички осъзнаваме едва сега какво се е случило. Това е едно голямо престъпление, една голяма криза срещу а, човечеството и трябва да окажем въздействие, да окажем натиск върху Турция, да се надяваме, че една накрая Турция ще признае този арменски геноцид и геноцида срещу понтивските гърци. Турция трябва да познае да, да, да, признае по-скоро, че нарушава е, международното право и да изведе войските си от Кипър, тъй като това е казус Бели. Благодаря госпожа Заборска. Slovensko je jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá zaviedla trestnú zodpovednosť за попиране genocídy. Благодаря. Говори се за отричане на този геноцид, но това не е така. Надявам се други държави да следват нашия пример. Това е представление срещу човечеството. Единствената възможност да извличаме поки от миналото е да видим кой е отговорен и кой е бил отговорен в миналото и да стигнем помирение. Както каза Светия Отец, не бива да оставяме раните да кървят. Нападенията срещу папата са неадекватни. Гласувах за тези изменения, които припомняха а, мъдрите думи на Светия Отец. И трябва да открием истината, само за да може да излекуваме а, раните от миналото. Благодаря. Пан посъл Тибор Саней. Бързо прошу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 Uh, Благодаря, господин председател. Е, ние подкрепихме тази резолюция, е, защото е, това отново ни напомня за това прекреността може да стигне. Освен това едно предупреждение, че в момента има крайна, крайно дясна ксенофобия и изобщо говорене срещу други нации и срещу други младсинства. Това непрекъснато се разпространява в Европейския съюз, дори се подкрепя подкрепя от политически лидери. Аз лично бих предпочел е, по-скоро да говорим от е, опасността от възстановяване на национализма, да бъде по-силна в този текст, но все пак е, с тази резолюция Европейския парламент отправя достатъчно ясен и предупредителен сигнал към всички тези сили. Благодаря ви много. Kosonom on Creative Jetzt е, Abgeordneter е, е, Благодаря, господин Сани. Думата има Франц Обермайер. Заповядайте. Австрийският автор Франц Верфел е първият автор, който говори за арменски геноцид. Сто години по-късно, днес, турското правителство проявява голяма агресивност, е, що се отнася до отричането на този геноцид. Един е, представител каза на папа Франциск, че е, той демонстрира расизъм срещу чужденците и омраза. Младите хора на Турция, които живеят в Европа, излъчват послания и призовават да се обявят за врагове на Турция хората, които говорят за геноцид. Значи, трето поколение турски граждани не разбират проблема. Ето защо аз напълно подкрепих това предложение. Благодаря. Господин Обермайер. Думата има Ангел Джамбаски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложих, подписах и подкрепих тази резолюция по няколко причини. На първо място от дълбоко съчувствие и съболезнование пред наследниците на тези милиони и половина загинали арменци, жертви на арменския геноцид. Не само пред паметта на тези жертви, а на всички останали в рамките на Османската империя жертви на младотурският геноцид, който продължава от 1913 до 1921 година в безумния човеконенавистен опит на младотурското правителство да създаде единна нация, избивайки всички останали народности и националности в границите на Османската империя. На второ място, днешната турска държава трябва да бъде заставена да признае историческата вина на своите предшественици, да осъди това деяние, да поеме политическата, ако трябва и финансова отговорност и да обезщети жертвите от арменска, от българска и от всички други националности на трето място поведението на днешния турски политически елит е скандално. те отричат и те се опитват да отхвърлят от себе си всяка вина. не само геноцидът трябва да бъде признат трябва да бъде преследвано отричането му. благодаря ви. Благодаря. Господин заместник Намбаски. А teraz przechodzimy до I така Пристига, приключихме с обяснението на вота по този въпрос. Сега пристъпваме към резолюцията за ромски геноцид през Втората световна война. Първият в списъка по обяснението на гласуването е, е Бронислав Скрипек. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция. Имам предвид резолюцията по геноцида на ромите. Това не бива да се забравя. Не само за да се напомнят подобни деяния, ромската общност наброява 400 000 човека в Словакия. И това е много наболял въпрос. Няма достатъчно информация за ромската общност. Крайно време е, самите роми да вземат активно участие те е, трябва да участват и в политиката, и в образованието. От друга страна, е, е, не знам какъв ще бъде резултата. Следващия изказващ се. Το 2011 то Ευρωπαϊκό киновулио... Господин Мариас, през 2011 година парламента прие едно историческо решение. Той призна геноцида над ромите ромите, убити от нацистския режим и неговите колаборационисти. Хиляди роми бяха изгорени в концентрационни лагери като Берген-Белсен, Аушвиц. Много гръцки патриоти също бяха убити по това време. Ние подкрепихме резолюцията, която осъжда този геноцид. Масовото убийство трябва да бъде осъдено. В същото време изпращаме едно категорично послание към онези, които проявяват носталгия по нацистския режим. Благодаря на господин Отис Мариас и накрая, но не на последно място по значение, разбира се, господин Янош Корвин Мике. Не работи. Благодаря, председателю. Въздържахме се, защото не знаехме как да гласуваме, защото в Полша и в Европа няма чувства срещу ромите. Те пътуват, пеят, танцуват, свирят на цигулка. Проблема е с ромите, които живеят в мъртия, мръсни апартаменти и искат пари от социалните служби. Така че проблема е как да разглеждаме декларацията. Едната използва думата роми, а другата трябваше да използва думата цигани. Е, благодаря. Много ви благодаря. Това не беше е, спор, който сега може да се разреши. Ви бяхте последния оратор при обяснение на вота. Сега закривам заседанието. Протоколът от това заседание